От групите АЛДЕ и ЕНС получих искания за членове в делегации. В тези имена ще бъдат включени в протокола на заседания, а ако не бъдат представени на съображения до приемането на протокола, тези